И така, сега е, няколко бележки, господин е, господа колеги. Господин Станис Полчак отправи до мен искане за защита на привилегите и имунитета при, процедур... при административна процедура срещу него е, по инициатива на службите за транспорт на община Жилава. Съобразно правилника това искане беше отправено до правната комисия на Европейския